Okay, dear colleagues, uh, let's start with... Колеги, нека да започнем с това окончателно гласуване. Ще гласуваме заедно с комисията АВКО по член на 55 и ще започнем с пробно гласуване. Гласувайте, моля сега. minutes. Danuta, you know that we need 44 to start trilogues, huh? 44, yeah. Mm-hmm. Cross fingers. We can start with compromise 5. Можем да започнем с компромис 5. За, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 20 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Нека да проверим 24-то изменение. 24.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 Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст с измененията сега. По именно гласуване. Гласувайте, моля. The, the vote is closed. Край на гласуването. 43 гласа за, 7 против, 6 въздържали се. Гласуваме решението да се започнат междуинституционални преговори. Гласувайте сега поименно. Край на гласуването. 42 за, 11 против. Нямаме квалифицирано мнозинство за започване на междуинституционални преговори. Така че досието преминава към пленарна зала. сега приемаме протокола от предишното